meine Damen und Herren, wir nehmen unsere Beratungen von heute Morgen wieder auf und ich begrüße Sie herzlich die Kommissarin für Soziale zum ersten Mal hier im Haus. Добър ден, госпожи и господа, уважаеми колеги, за първи път, э, э, откакто учредихме новия състав на комисията, госпожа Тайсен е наш э, събеседник днес. Много ви благодаря, госпожо Тайсен. В първата част аз ще е, модерирам и ръководя е, нашето заседание. Е, след това колега ще ме замести. Поздравявам много сърдечно и представителя на Сметната палата, нашата бивша колега Иляна Иванова, която отговаря по тази тема и представителя на комисията. И така, госпожо Тайсен, много, много се радваме, че ще имаме възможност да обменим мисли Имате думата. Thank you, Благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо докладчик, уважаеми представители на Европейската сметна палата, за първи път, откакто встъпих в длъжност комисар, имам възможност да разговарям с депутатите от е, комисията, е, която отговаря именно за въпроси свързани с моя ресор. Е, много благодаря на докладчика на Сметната палата, госпожа Иванова, с която установихме много добър контакт още от самото начало и е, работим заедно добре. Много важно е как точно ще се развиват инвестициите в човешки ресурси. Уникална е комбинацията от е, политически, законодателни, е, практически е, мерки. А тази комбинация е характерна за портфела, за който отговарям. Аз много високо ценя възможността да работим колкото е възможно в по-тясно сътрудничество с Европейския парламент и се надявам да останем в един непрекъснат диалог с вас. Скъпи колеги, както знаете, аз отговарям за е, области, за ресор, в който е изключително важно е, да се изразходват правилно и рационално и ефективно и ефикасно средствата, но също времено резултатите е, не винаги е, излизат наяве е, в обозримо време. Изключително важно е, естествено, отпуснатите средства да се изразходват съгласно правилата и а, е, ние ще се опитаме да оптимизираме рамката за а, е, финансиране за периода 2015-2020 година. Нека да се спра а, е, на някои от основните моменти във връзка с съответствието. А, много важно е а, да а, е, работим заедно с държавите членки е, в сферата на заедостта за коректно прилагане на съществуващите правила и изисквания и за правилно функциониране е, и структуриране на техните системи за контрол. Също времено компетентните органи ще трябва при всички положения да продължат с усилията за налагане на е, съответните е, мерки за ефективно е, освояване и изразходване на средствата. Много важна е верификационната система. Ние в това отношение приехме и е, публикувахме е, съответния документ, който показва, че сме си извадили заключенията от предходните периоди. Е, необходимите проверки трябва да бъдат осъществявани. Това е мнението на комисията. Е, така че е, националните органи е, да е, се отчитат по един е, надежден и цялостен начин. Е, аз вярвам в силата на партньорството и сътрудничеството, които също са един много важен елемент в рамките на корективните инструменти. Прекъснатите плащания, забавените плащания са проблем в предходни периоди и аз ще се постарая да предложа нова схема за корективни мерки. Необходимо е освен това да се опростят процедурите моите сътрудници е, ще е, се опитат да насърчат е, държавите членки и да им помогнат за да се постигне именно упростяване на процедурите и да има ефективност на разходите. Ще следим за това и когато приемаме оперативните програми и споразуменията за партньорство. Комисията изразява готовност да помага на националните органи при взимането на съответните решения и прилагането на процедурите на място. Е, новата е, законодателна рамка ще е, отчита желанията на държавите членки, а именно да им се оказва максимална помощ е, при е, прилагането на мерките на място. Изключително важно е в крайна сметка да се е, изразходват е, средствата е, ефективно, целесообразно и е, именно в сферата на заедостта това е изключително актуално в момента и неотложно като задача, така че много важно е да помагаме на държавите членки в изпълнението на техните действия и задължения. През периода 2007-2013 година имахме е, проблеми е, да представим убедителни резултати от нашата е, дейност в областта на инвестициите. Системата ни за отчитане, за докладване, очевидно не е достатъчно е, стройна и е, всеобхватна, така че да е, включи е, всички е, елементи е, на системата в държавите членки. В този смисъл ние продължаваме с усилията да изградим една стройна система за контрол. Повече от 10 милиарда евро при всички положения ще бъдат отпускани е, годишно и е, смятам, че би трябвало да покажем и да гарантираме един много по-ясно изразен ефект от мерките, както и от инвестициите на място. Това означава естествено изпълнение в съответствие с ключовите правила и изисквания, надежно докладване и отчитане намаляване на е, необходимостта от корективни мерки или на временни корективни мерки, така че да се намали и равнището на вероятната е, грешка. Ето това е, което искаме да постигнем, е, за да има реални резултати и в този смисъл ние ще работим в тясно сътрудничество с държавите членки и ще им помагаме, е, за да можем да постигнем резултатите и също времено да ги направим достояние на гражданите. Също времено ще следим много стриктно за това ресурсите да се инвестират точно там, където има най-остра нужда от тях. Изключително важно е, е да има задължителна ни насоки, да има реализация на е, инвестициите в съответните срокове, да има ефективност и целесообразност при изразходването на отпуснатото финансиране. Е, нулева толерантност по отношение на измамите, е, госпожи и господа. Немалко са е, злоупотребите е, в рамките на изразходването на средствата от е, Европейския социален фонд. Е, трябва при всички положения да убедим нашите граждани, че ние много сериозно и стриктно следим за правилното изразходване на средствата в рамките на нашата политика за сближаване. Грешките и, за съжаление, случаите на злоупотреби са много повече, отколкото можем да си позволим би трябвало през следващите години да се концентрираме върху риска от измами, да се опитаме да го да правим една много всеобхватна и надежна оценка и това ще бъде едно много, една много важна задача за нас. Семинарите, насочени именно към преодоляване на измамите, които се е, провеждаха в държавите членки, е, показаха на участниците как може да се използват е, по надежни информационните технологии, в борбата срещу измамите и корупцията. Много ви благодаря за вниманието, с което ми слушахте и очаквам вашите въпроси. Благодаря. А сега ще дам думата на госпожа Иванова, която е докладчика по глава 6 в доклада на Сметната палата. Благодаря ви, госпожо председател, госпожо комисар. Уважаеми член на Европейския парламент, дами и господа, като бих член на тази комисия, за мен е огромно удоволствие да бъда днес сред вас. Качеството си на докладчик по е, глава 6 от годишният доклад. Ще ви представя резултатите от доклада на Сметната палата относно политическата област, заетост и социални въпроси като част от годишната декларация за достоверност. Също така бих искала да, благодаря на комисаря Тайн за нейното присъствие днес сред нас и да й пожелая успех начало на ресора за ето си социални въпроси през мандата на новата комисия. Очаквам с нетърпение по-нататъчното ни ползотворно сътрудничество. През 2013 година разходите на Европейския съюз в социалната област беше 16,2 милиарда евро, което е увеличение с 20% в сравнение с предишната година. Тези финансови средства попадат в механизма за съвместно финансиране и минава главно през Европейския социален фонд, който представлява 98% от общите разходи в тази политика. Като цяло резултатите от проверката на Сметната палата оставят постоянни сравнение с 2015 година. В основа на 182 разгледани операции равнището на грешка е между 1,5 и 4,7%. Ето защо най- най-очакваното равнище на грешка се изчислява на 3,1%, което пак си остава над прага за материалност на грешките от 3%. По отношение на равнището на грешки, Сметната плата ги изчислява за 2013 година от 27%, или казвам с друг процент, 50 от общо 182 операции са засегнати от една или повече грешки. Това обаче представлява спа сравнение с предходната година, когато частота беше от 35%, през 2011 година от 40%. По отношение на типа грешки, глава 6 съдържа и а, таблица, в която са показани видовете, не, а, видовете грешки на първо място са недопустимите разходи, както и в предишни години основният източник на грешки остава възстановяването на недопустимите възстановяване разходи, разходи за персонала, за бенефициентите или участници. Такива грешки има в 28 от 182 разгледани и аудитирани транзакции и подобни грешки представляват 93% от всички количествено изчислими грешки. Примери за такива са недопустимите участници в обучения, прекаленото прекалено високите разходи, свързани с персонала и други подобни. Друг източник на грешки е, не, е несъвместимо с а, разпоредбите относно обществените поръчки. Както знаете, социалната област като по принцип по-малко е, подлежи на подобен вид грешки в сравнение с регионалното развитие поради видът разходи, но през 2013 година в 53 от 182 аудитирани операции е имало случай, в който трябва да се прилагат разпоредбите на обществените поръчки на европейско равнище и национално равнище и грешки е имало в 11 от тях, което представлява 7% от всички количествено изчислими грешки и представляват над 7% от предвиденият предвиденото равнище на грешки за Европейския социален фонд. Това обаче се не спасва днес през фондата година, когато приносът на този вид грешки е бил 26%. Примери за подобни нарушения по отношение на процедурите за обществените поръчки е незачитане на принципа на равномерно отношение в случай на, предостав... на предоставяне услуги от външни подиспълнители и извън рамката на партньорството за споразумението с партньорство. Предвижда се и нова глава, свързана с прекомерното прехвърлените заявки за финансиране от европейският бюджет, които сами по себе си не бяха смятани за грешки по това време, но в 2013 година има 7 такива случаи в 4 държави членки, които са свързани с прекалено високи заплати, изкуствено увеличаване на разходите или натрупване на предварително финансиране. Въпреки, че тези случаи представляват недостатъчно добре използване и разходване на европейските фондове, те да не представляват количество измерени грешки и не се отразяват на равнището на грешки. При е, разглеждане на корекциите при управлението, установихме, че при 13 от 30 те докладвани грешки националните власти са разполагали с достатъчно сведения от крайните бефициенти, например, от аудиторите или от националните власти, за да могат да установят и коригират тези грешки преди да се предоставят отчетите на комисията. Ето защо, ако всичките тези сведения са били използвани за корекция на грешките, е вероятно равнището на грешки за глава 6 да бъде 1,3% с 1,3% по-низко или 1,8% вместо 3,1%. При след това сметната палата установи, че за 7 операции в 3 държави членки националните органи са установили сериозни несъответствия с правилата за национални и поръчки и са наложили мерки за корекции. Ето защо тези грешки не са били включени в изчисляването на равнището на грешки от нас, защото са били установени преди изготвянето на доклада на Сметната палата. Но важен аспект на нашата работа е, е анализът на избраната система за контрол. Тя беше изготвена съвместно за оперативните програми на Европейския социален фонд и кохезионните фондове вече бяха представени при представянето на глава 5. Те са свързани най-вече с надзор страна на комисията върху аудитиращите органи и възоснова на този анализ Европейска сметна палата си го извода, че тези системи са отчасти ефикасни. Там я господа, за основа на изводите си за 2013 година на Европейската палата прави 6 препоръки за Европейската комисия, две от които бяха включени в доклада за, в глава 5, като вече беше представена. Първата препоръка е свързана с проверките на първо равнище. Препоръчваме Европейската комисия да вземем предвид слабостите, отбелязани в доклада за управление на проверките, а именно подобряване на проверките за съответствие с правилата за обществените поръчки и други потенциални източници, източници на грешки. Друг препоръка е свързана с, с оставащият същото равнище на грешки при отделните служби на Европейската комисия и смятам, че Европейската комисия трябва да потвърди, че са проведени надлежни проверки, за да се гарантира, че оставащият равнище на грешки се основава на пълни и надежни данни за финансовите корекции. Препоръка 3, 4 и 5 са свързани с установените грешки и, свър... и засягат конкретни въпроси, като например натрупването на предварително финансиране и изкуствено увеличените разходи за персонал. Последната препоръка е обща и за глава 5 и е свързана с системата за контрол. Препоръчвам Европейската комисия редовно да, из... да включва в своя доклад защо не, няма резерви и защо резервите са минимален финансов им, въз, минимално финансово въздействие, като това трябва да е съответствие с насоките на Европейската комисия и изискванията за аудит. Дами и господа, надяваме се тези препоръки да бъдат ценен принос за работата на вашата комисия, както и за работата на Европейската комисия, че ще, те ще помогнат за допълнително подобряване на управлението на Европейски социален фонд за бъдеще. Уважаема госпожо председател, дами и господа, благодаря ви за вниманието. Благодаря ви. Давам думата сега на нашия докладчик, госпожа Влада Йова. Благодаря, госпожо Президател, Благодаря на комисията, благодаря на Сметната палата, благодаря за отговорите, които получихме. Благодаря на Илияна Иванова за великолепната презентация и за препоръките. Определено има какво да научим от казаното от нея. Също искам да благодаря и на Устра Гресле. Радвам се, че тя споделя това изслушване с колеги, които са от различни комисии, защото смятам, че всъщност това е много полезно както за комисията по заедостта, както и а, комисията по бюджетен контрол и а, наистина оценявам жеста. Едно кратко, но смятам логично въведение, след което ще мина към въпросите. Подкрепата по общите елементи е част от европейския дух. Това е част от европейския социален модел. Европейските социални политики са част от компетенциите на държавите членки. Европейските социални политики се съсредоточават върху обща цел. Тази цел в момента се променя. Социалните проблеми се, могат да се решат само в тясна връзка с пазара на труда и, и трябва също да бъдат адаптирани към економическите проблеми и промени. Основният елемент е да направим пазара на труда максимално най-оптимален, максимално най-добре функциониращ. Това означава повече гъвкавост, повече е, качествено образование, повече отвореност, по-тясна връзка между образованието и е, предприятията, връзка между академичния свят и бизнеса. Този подход е, е, ни подкамва да измерим ефекта от нашите политики и да видим постиженията и да се опитаме по-добре да разберем критериите. Според всички данни, с които разполагаме, социалната ориентация на проектите ги, ги прави по- ефективни. Процесът на грешки като цяло е по-нисък от средния и аз се радвам. Но най-важното, разбира се, остава крайния резултат и Европейския съюз е още изправен пред огромният риск от висок процент безработица, особено сред младите. Все още има много бедни райони, много бедни градове и места, големи разлики между отделните региони. Така че мога да кажа, че тези е, проблеми са общи на всички държави в Европейския съюз. Нека да се опитаме да ги решим заедно е, рационално. Кои са другите основни въпроси? Връзката между социалните е, проблеми и економическите проблеми, както и пазар на труда. Е, компетентността ни да разграничим между пазара на труда и социалните проблеми сами по себе си, например, е, уврежданията и други. Като първа част тук бих споменала пролуките, проблемите на пазара на труда. Трябва да проследим тенденциите и да ориентираме образователната система към този пазар на труда, т.е. да се подготвим, да подготвим нашите бъдещи дипломирани. Резултатите трябва да се измерват, разбира се, с економически показатели. Но пък е, има проекти, които трябва да бъдат ориентирани върху качеството не, не може винаги да има само чисто економически индикатори. Третата основна точка, на която ще се спра, е разпределението на европейските фондове по държави. Обикновено, нещо, което винаги съм читала за странно, най-развитите европейски държави получават най-голямата част, най-големия дял от социалните фондове сравнение с не толкова развитите. Това не е ли парадоксално според вас? Дискусията за мен трябва да бъде по две основни цели. Първата да се решат социалните въпроси коректно, правилно и второ да се преразпределят европейските фондове там, където наистина нужда от тях ефикасно. Сега пристъпвам към конкретните въпроси. Това бяха общите ми забележки, защото тази глава я разглеждам и от гледна точка заетост. Та въпросите ми тук са каква е дейността, която трябва да допринесе за постигане на целите по а, стратегията 2020? коя област бихме могли да бъдем по-ефективни, за да постигнем тези цели? И смятате ли, че а, инициативата за заедостта сред младите, както и гаранцията за младеща, това успешни инициативи ли са според вас? Имаме един въпрос относно грешките. Генерална дирекция за етост предприема специфични действия за отделните държави членки, правят се финансови корекции през изминалите години. Има три държави, споменахте ги, които се където има голямо желание да се коригират грешките, защото наистина е голямо нивото на грешките, но ситуацията им е много тежка. Първият въпрос тук е нивото на освояване на средствата това ниво за Европейския социален фонд е особено ниско в държави като Румъния, Словакия и така нататък. Имате, имаме списък в писмения отговор. Искам да попитам как може нивото на освояване да бъде толкова различно в различните държави. Също имаме други въпроси, но ще ги оставя за после, защото Искам да започна с по-общите и после ще вляза в по-специфичните въпроси, но наистина се радвам да бъда част от дискусията и се надявам да бъда полезна с моят опит в заедостта и пък да науча от вас другата перспектива бюджетен контрол. Благодаря. Госпожа комисар, имаме думата. Okay. Благодаря, госпожо председател. Ще говоря на холандски. Тъй като имаме превод, ще се радвам да използвам преводачите. Спомням си колко добре се справят те. Също това е пример за добро оползотворяване на нашите средства. Uh, so, uh, on your, uh, on your questions, uh, op, uh, op Uh, и така по вашите въпроси. Въпросите свързани с политиката. Как да гарантираме, че с фондовете, с които разполагаме, бихме могли да постигнем по-добре целите Европа 2020? Как да имаме по-добра реализация на тези цели, особено, що се отнася до Генерална дирекция за етост? Смятам, че а, когато говорим за Европа 2020, много често сме чували критики от Европейския парламент и едва ли не се казва, че няма, нямаме нужните средства за постигане на тези цели. А когато. А сега особено с дефицитите по отделните държави и техните дългове. Но все пак мисля, че има и доста положителни елементи. Когато разгледаме целите на Европа 2020, заедостта, нуждата да, да направим регионите по-активни, мисля, че това вече работим по него. А също имаме и безработицата сред младите. Това е много специфичен елемент в безработицата като цяло. ние инвестираме вече в борбата с тази безработица, но също така се опитваме да направим така, че младежите, които не продължават в образованието, образованието си, да получат, да се възползват от някакви инициативи, които са примерно от, социалният, от социален характер, от социалното перо. Идеята е тези младежи е да не напускат училищата, а все пак да се дипломират, като използваме всички възможни ресурси. Имаме също поставена цел за борба с бедността и смея да кажа, че въпреки, че слагаме акцента тук и искаме държавите да работят по въпроса, установяваме, че фондовете които се използват, като че ли не помагат. Имаме дори още по-голям по процент бедност. Вярно е, че ние минаваме през много тежка е, економическа криза, която води до бедността на хората. Но ние просто трябва да продължим да слагаме акцента върху тази дейност и, се, и скоро, предполагам, ще имаме резултати. Също за новият програмен период 2014-2020 се радвам, че ще можем да сложим акцента дори още повече върху най-важните цели за държавите членки. Държавите членки ще трябва да се съсредоточат върху препоръките, които са направени по държави. Това са специфични цели, залегнали в тяхната програма, както и в програмата Европа 2020. За младите ще имаме нов инструмент, както вече казах. И ще се опитаме с него да постигнем набелязаните цели. Благодарение на фондовете ще успеем да поставим акцента и да постигнем върху, върху тези действия, които сме си набелязали за приоритети, да постигнем добри резултати. Относно процента на грешките, нивото на грешките, има голяма разлика между държавите членки, но ако погледнем общата картина, нещо, което беше подчертано от госпожа Иванова, ще видим, че процентът на грешките като цяло е добър, удовлетворителен. За 2013 а, имаме спад прямо 2012 и мисля, че като цяло вървим в правилната посока. Разбира се, аз съм отскоро на този пост. Това не е оправдание, но все пак имам още много да а, правя. Искам да благодаря на госпожа Иванова. Тя наистина представи много добре резултатите. Първата проверка трябва да се прави на ниво държави членки. Знаем, че 41% от грешките, които откриваме, е трябвало да бъдат разкрити още от националната администрация. Ако това не се случи, разбира се, те се оказват при нас. И, и съответно, ние трябва да се занимаваме с тях. И когато накрая одит на сметната палата покаже, че имаме такива и такива грешки с такъв процент, ние вече не можем да го отречем. А, наистина, ако можехме да имаме повече откриваемост на грешките на ниво държави членки, а, и ако се махнат тези грешки, крайните грешки, които трябва да се разкрият от нас, са около 1,8%, което би било много добре. 41% от грешките, повтарям, би трябвало да бъдат открити от държавите членки. Това е достатъчна аргументация, за да продължим да работим в тази насока. държавите членки трябва да си изградят система превенция за подобни грешки и да правят по-добър контрол. Ние инвестирахме много в човешките ресурси. Искаме да има едно добро финансово управление. Държавите членки не са изоставени, те получават техническа помощ, препоръки, организират се семинари е, за обучение, помага им се да имат по-добри одитни системи, да откриват по-добре измами, грешки, е, за да могат да засекат максимален брой грешки на национално ниво. И се надяваме да успеем да продължим с тези усилия. И тук мисля, че в новата програма ще бъде даже малко по-лесно, защото вече имаме конкретни показатели, критерии. Относно процента на освояемост, вярно е, че има голяма разлика между държавите. Обръщам се към колегите, седнали край мен. В някои държави има проблем с проверките, което се дължи на тяхната конституционна система – в Испания, например, регионите имат голяма автономия и е, там трябва да се осъществява контрола. За съжаление, имаме проблем с контрола в някои райони. Късно се откриват грешките на много по-висше ниво. И в някои държави нещата не са толкова лесни, защото има недостиг на административен капацитет. Установяваме го най-вече в големите държави или пък в държавите, където фондовете са сравнително малки, защото там пък има голям брой, безработни. Така или иначе, всяка една от държавите си има специфични проблеми и ние се опитваме да даваме индивидуална помощ и да позволим обмен на информация на добри практики и да помогнем, доколкото можем, на държавите, които са в нужда. Надявам се, че съм ви отговорила на въпросите. Благодаря. Да, а, сега е време да ви благодаря, госпожо комисари, за отговора на нашите а, е, писмени а, е, а, е, въпроси. Вие отговорихте много подробно на тях. А, давам думата на колегата Вали. Благодаря, госпожо комисар, че се отзовахте на нашата покана. Съжалявам много, че е, ще виждате повече гърба ми, е, е, отколкото лицето ми. Благодаря ви също за отговора на въпросите. Европейския социален фонд заслужава особено внимание. От една страна разходите за държавите членки са доста ограничени и на национално равнище и ние се опитваме чрез Европейския социален фонд да предложим малко повече средства на държавите членки. Естествено, много очаквания, много надежди се свързват с този фонд. Въпросът ми е към вас и към комисията е, ще се е, е, извършили проверка е, на резултатите, които в резултат на помощта отпусната от Европейския социален фонд са постигнати във връзка с заетостта. Естествено, това са и неща свързани с една бюджетна политика на национално равнище, но въпросът е как ще докажем, че този инструмент действително е ефективен. Е, ще има ли такава проверка? Е, един конкретен въпрос, свързан с Италия. Е, в южните части на моята страна се оказа, че не се използват достатъчно възможностите за финансиране. В рамките на Европейския социален фонд говорих и с госпожа Кречо по тези въпроси тя а, ме увери, че а, ще се изпратят а, специалисти там на място, които да а, подпомогнат служителите в местните органи. Има информация за това, че някои от семинарите и формите на обучение, които са предвидени, всъщност не са проведени на ОЛАФ също има информация за това, че е, се е, получава определено финансиране за провеждане на някакъв вид обучение, е, повишаване на квалификацията и така нататък. И в крайна сметка средствата се освояват, но ето, че после се установява, че на практика става дума за измама, защото въпросните семинари и форми на обучение не са провеждани Смятал съм винаги, че има една по-ефективна система за контрол. И така, има немалко случаи, 45 на брой, в които има сериозни така, факти и съмнения за извършена злоупотреба, за измама. И още нещо, Особено внимание отделяме на младежката гаранция и на предвидените е, е, в това отношение средства. Е, констатирахме в резултат на някои наши проучвания, че най-вече по отношение на обучението, на образованието има злоупотреби около 50% от средствата, които се отпускат, в крайна сметка не са използвани целесообразно. В Италия има така, доста скептицизъм в това отношение, тъй като смятат, се смята, че на практика не се използват ефективно тези средства, те потъват някъде най-вече е, финансиране резултат. Е, това е, е, което ме интересува особено много и смятам, че би трябвало да има начин за надежна проверка и за овладяване на тези проблеми. От тук нататък регламент от две минути. Госпожо комисар, имате думата. Да, благодаря, госпожо председател. Ще се спра на въпросите, които постави господин Вали. Да, естествено, че това е един от най-сериозните въпроси, които си поставяме най-вече по отношение на социалните е, е, въпроси. Нараства необходимостта от е, целенасочени мерки за засилена ангажираност, професионална ангажираност, за обучение, за образование на хората. На първо време, естествено, Индикаторът може да бъде е, процентът на безработните, но е, Европейският социален е, фонд в началото преживя също много труден период, още повече, че той бе създаден, така да се каже, в разкара на кризата. Но това беше нашата реакция на събитията, на е, финансовия и на е, пазари в економиката и ние искахме по, по някакъв начин да преодолеем е, този труден период, създавайки Европейския социален фонд. За периода 2007-2012, за 2013 още не разполагаме с точни данни. Повече от 19 милиона граждани на Европа са получили е, под някаква форма помощ е, от Европейския социален фонд, така че е, да имат по-добри шансове, най-малкото на пазара на труда. Е, те са придобили определени е, на квалификация, определени компетенции, е, които ще им помогнат да се реализират по-добре в професионалната сфера. И от тези 19 е, милиона, 3,3 милиона вече имат е, работа. Ето това са конкретните резултати, за които сме информирани. А 500 е, хиляди са започнали вече е, е, с предприемаческа дейност, основали са свой бизнес в резултат на помощта, която са получили от Европейския социален фонд. Да, има естествено много, много възможности за подобряване на работата и на резултатите от финансирането, отпуснато от Европейския социален фонд и ние ще помислим за това как да подобрим процента на освояване на средствата. Ще се работим заедно с ресора на госпожа Кречо ще е, помислим и за укрепване на административния капацитет е, нашата дирекция в е, заетост ще се занимава и с тези въпроси. Вие поставихте и въпроса за измамите, за употребите. Да, това е, е, естествено са явления, с които не можем изцяло да се преборим, но както ви казах, решението, твърдото решение на ресора, за който отговарям и на комисията като цяло е нулева толерантност. В никакъв случай е, няма да допуснем да се застрашава и поставя под въпрос развитието на Европа и е, финансирането по линия на Европейския е, социален фонд. Естествено, има случаи, в които ОЛАФ се налага да спре дадено е, производство или разследване, тъй като, да кажем, няма достатъчно доказателства или става ясно, че това, което се представя за измама, всъщност и е мислено за измама първоначално, след това се оказва, че не е но при всички положения ще бъдем много, много строги в това отношение и ще следим стриктно как се изразходват средствата. Досието е изключително важно. Трябва да ви кажа, че е, има е, случаи, в които получаваме сигнали, включително и от сътрудници на, и служители на Европейския парламент за това, че е, става дума за неправомерно изразходване на средствата. В момента, в който има съмнение, веднага се предприемат някакви мерки и а, там, където смятаме, че са необходими корективни мерки, ние реагираме незабавно. И там, където на практика нещата могат да се коригират, могат да се актуализират в рамките на дадена програма, включително и рамковите условия по програмата, ние работим незабавно. Това ще бъде нашият подход, за да можем да намалим максимално процента на измамите и злоупотребите. В никакъв случай няма да оставим държавите членки или определени лица или организации в държавите членки, така да се каже, зад вратата да се измъкват и да вършат непозволени неща. В никакъв случай няма да допуснем е, да се е, изразходват нецелесообразно и неправомерно е, средства, камо ли да се злоупотребява с тях. Средствата са ни ценни и те са важни за гражданите. Младежката гаранция, младежката заетост, инициативата за младежка заетост какво планираме в това отношение? Да, ако в рамките на нашата генерална дирекция се установи, че нещо не върви така, както би трябвало и както е замислено, веднага и незабавно и много твърдо ще реагираме, уверявам ви преди е, две години е, за младежката гаранция се е, отпуснаха някакви е, средства по линия на Европейския социален фонд. Сега през 2014-2015 е, година е, е, е, има предвидени специфични е, мерки и е, финансирания, е, но е, когато установяваме, че е, резултатите не са тези, които е, в крайна сметка бяха е, замислени и очаквахме, ще трябва да направим преглед и да преминем към една по-висока степен на рефинансиране, така че да осигурим достатъчно средства в брой и по този начин да е, обезпечим, така да се каже, <laughs> младежката гаранция. Там, където средствата не са освоени, ще се опитаме да създадем възможност не изразходваните средства от 2014 да се прехвърлят към 2015, но при всички положения трябва да направим всичко възможно във връзка с осигуряването на заетост и намаляване най-вече на този катастрофално висок процент на безработицата в определени части на Европа. Естествено, ще се наложи да се направят и някои, надявам се, не много големи промени в регламента. Благодаря. Барт две минути. Благодаря ви, госпожо председател. Госпожо комисар, бих искал да се върна на проблема с съвместното управление. Тук е, говорим за проблем, който засяга не само Европейския социален фонд, но всички останали фондове. Генерална дирекция за етост е, има най-добрите резултати с най-низкият процент на грешки, но всички знаем, че отговорността, която носят държавите членки и държавните администрации е от съществено значение предшественикът на госпожа Георгиева в въпрос си, в отговор на въпроси си нееднократно ни обясняваше, че е крайно време държавите членки ще поемат своята отговорност. По време на преговорите между госпожа председателката и съответните служби стана ясно, че има декларации за достоверност и в много случаи ние бихме искали в програмата на процедурата по освобождената отговорност да има и декларации от страна на държавите членки за националното управление, за да може и съответните отговорни от държавите членки да поемат своята отговорност. В момента само 4 държави членки го правят на доброволни начала, но това са държави, които са по-скоро евроскептично настроени. Въединеното кралство, Дания, Холандия и Швеция. Какви са вашите планове заедно с госпожа Крето и фонда за земеделието, за да се привлекат и повече държави, които да го правят, защото всъщност само 4 държави сега са избрали този вариант за националната декларация. Благодаря, скъпи колега, благодаря ви, Барт. Спомням си разискванията по време на процеса на законодателните процедури по, за преговорите за новата годишна финансова рамка. Доколкото си спомням, колегата Мулдър нееднократно обсъжда този въпрос с някои държави членки, най-вероятно държавите членки, които в момента изготвят такава декларация. Имаше обаче държави членки, които изобщо не искат да се, чу, да се споменава подобен вариант и в резултат на това в окончателният вид на регламента няма подобно съдължение за държавите членки. Аз лично съм голям привърженик на това решение. Същото въжи и за моите служби. Когато искаме държавите членки да се ангажират да предприемат съответните мерки, преди всичко трябва да се уверим, че от техните аудитиращи органи функционират ефикасно. По този начин ще имаме възможност да гарантираме, че има и по-малка административна тежест, защото е по-низко равнището на контрол. Тоест, чисто и просто може да разчитаме на отчетите, които ни предоставят държавите членки, така може и ние да работим по-спокойно и надежно, а и бенефициентите на проектите не са обременени с толкова голяма административна тежест. Така че да, аз съм привърженик на тази инициатива, ще продължавам да водя преговори, да а, насърчавам държавните администрации да изберат тази опция, за да ни докажат сериозното отношение на техните служби. Но както знаете, пак казвам, не можем да наложим подобно задължение. Има такава възможност държавите членки, но не можем да го изискваме и се надявам с годините и чрез резултатите, които ще бъдат постигнати в четирите държави, които прилагат подобни декларации, надявам се да успеем да докажем по този начин, че действително тези декларации могат да доведат до съществени разлики и че си заслужава да се правят. Колегите Георгиева и Крету също подкрепят това предложение. Аз самата също съм се записала за изказване. данните, които държавите членки предоставят, 56% се смятат за надежни и коректно представени и 44% не. всъщност как ще установяваме как, кое е надежно, кое не е в бъдеще и дали не можем да повишим броя на надежните 7,7% 37,7% е, е за Риоха. Питам се как се е стигнал до този процент. Е, с 5% в крайна сметка се е, е намалял брат за, на представените за Брюксел. Защо? Сърдиния 55%, да кажем корективни мерки. Как в бъдеще ще се процедира по отношение на коригирането на грешките и корективните мерки? Е, това е нещо, което ме интересува много. И освен това, кои задачи ще е, съфинансираме да кажем, в случаите, когато става дума за образование и обучение на полицейски служители, на учители, бихте ли ни казали какъв е процента и на държавите и какво ще се предлага от Европейския съюз? И освен това, по отношение на отново на задачите на, е, и на полицията, и на е, е, преподавателите. Какво става с ромите? Какви средства се отпускат за тях? Какво става с тези средства и резултатите? Заплатите в Румъния, да кажем, в някои случаи виждаме така една разлика от 6,4 точки е, има немалко изследвания, очевидно, няколко поне на брой. Е, въпросът е какво следва от тук нататък? Е, как ще се процедира по отношение на възнаграждението, на трудовото възнаграждение? Wat de betrouwbaarheid betreft, mevrouw Gressle, voorzitter. Що се отнася до достоверността? Вие дадохте цифри. Ние знаем, че това, което получаваме от държавите членки, не винаги е достоверно. И какво можем да направим, за да подобрим ситуацията? Ние не разчитаме само на тези цифри, знаем, че има рискове, свързани с тях. Ние също взимаме предвид данните от държавите членки, после имаме нов одит понякога, знаем къде са рисковите фактори, спираме се и анализираме точно от тях искаме допълнителна информация от държавите членки, т.е. ние си правим наш одит и ако трябва, изпращаме дори и мисии на място, за да се провери е, каква е ситуацията на терена. Разбира се, добре е да има споделен на отговорностите, държавите членки да работят по усъвършенстване на своите статистики, но за тази цел има нужда от индивидуално обучение, защото а, всяка държава си има свои специфики, но ние правим такива технически семинари за обучение и евентуално може дори да има и санкции, когато няма реакция от страна на държавите членки, когато има високи проценти грешки и няма подобрение въпреки препоръките. Ако и това не помогне, тогава се спира програмата или пък се правят корекции. И така, обръщам се към колегите за данните за следващата година. Може би те ще кажат малко повече, ще видим. Следващият въпрос – добавената стойност от европейските програми. Знаем ли точно дали има такава и каква е? Казвате, че а, трябва да отпускаме средства и фондове, но да видим и какъв ще е резултат. Аз не мога да ви кажа какъв точен процент имаме за всяка една държава а, като добавена стойност от нашата работа и от нашите фондове, но смятам, че ако има разходи, които са съфинансирани по Европейския социален фонд или други, и смятам, че не трябва да да се тревожим а, само за тази добавена стойност. Има някои държави, които са притиснати от бюджетни економии, други. Но всички държави се стремят да спазват а, а, препоръките на съответната държава. Смятам, че парите, които сме отпуснали, е, са добре похарчени и че има добавена стойност, защото това, което се случва благодарение на тези фондове, не би могло да се случи, ако ги нямаше. Питахте ме също така какво става, когато има примерно суспендиране на програмата, прекъсване. На този етап има 11 оперативни програми, които частично или напълно са прекъснати. И 25 прекъсвания на плащанията. Обща стойност Uh, 348,8 милиона евро. Това са сумите. Имаме 30 прекъсвания, които представляват една стойност от милиард 319 милиона. Също зададохте въпрос относно ромите. Дали разполагаме с информация в това отношение. Знаем, че за периода 2007-2013 около 10 милиарда евро са били ам, отделени за интеграцията на различни малцинства. Ромите също уча... са тук в тези цифри, но не мога да кажа конкретни цифри за това каква част от, от цялата група, така наречени, disadvantaged people, са били роми, защото не сме водили такава статистика. Всички държави не желаят да правят подобна разлика по етнически происход и съответно това не влиза в данните, които ни се подават. Голяма част, разбира се, от тези средства отиват за най-уязвимите групи в населението. Ромите обикновено са в тези групи. И за следващата година средствата по Европейския социален фонд ще бъдат поне 50% от тях използвани за социалното включване на подобни групи. Разбира се, има още закъснения в това отношение при ромите, е много голямо ниво на изоставяне на училището от ромските деца, сравнително лошо здравно обслужване или липса на такова. И имаме около 23% от средствата, които ще бъдат използвани за тези най-уязвими групи. И смятам, че за бъдещите периоди ще отделим достатъчно, време, достатъчно внимание и на ромите. Надявам се, че съм отговорила на въпросите. А що се отнася до, до различните а, суми, сега се обръщам към а, колегата. А, искам също да допълня. Из... А, ние използваме тези корекции сравни ставки само по а, някои конкретни случаи. А, това са случаи, при които беше невъзможно да изчислим конкретното ниво на грешки, например систематични проблеми за функционирането на управлението или на одитните власти в дадена държава членка. Ще дам пример. Румъния е, е единствената държава, където сме използвали такива корекции с равни ставки. По въпрос 33 заплатите в Румъния или трудовото възнаграждение е, бихте могли да ни изпратите и в писмена форма отговор. Ще ви бъда благодарна. Колегата Пипер има думата. Две минути. Благодаря ви, госпожо комисар, за всичко, което казахте. Аз съм наистина възхитен от познанията ви и информацията, с която разполагате за краткото време, в което сте на този пост, сте събрали много-много познания и информация. Споменахте немалко хора, които са получили помощ. Това са 19 милиона души във връзка с младежката гаранция и инициативата за младежка заетост. Да, добре, що за помощ е това в крайна сметка? Няколко седмични курсове, след което те отново излизат на пазара на труда, но не, в армията на безработниците, на безработните. Как всъщност би трябвало да постигнем по-добър резултат? Не трябва ли по-скоро на пазара на труда да се провеждат, така да се каже, повече обучение и повече е, е, акции. И освен това, е, тези 41% във връзка с 1,8% е, е, грешка би трябвало да ни накарат да се опитаме с корекции нетни финансови корекции да постигнем едно намаляване на процента на грешката. Във всеки случай комисията не поема никаква отговорност във връзка с случващото се в държавите членки. Ние бихме искали комисията да осъществява собствени проверки, собствен контрол и да не се осаня единствено на данните, които се предоставят от държавите членки, особено държавите членки, в които процента на грешката е много висок и това вече е, е установено. Е, в е, връзка с специ конкретната ситуация в Германия, тъй като моята колежка е, Аяла Сендър немалко въпроси ми е задавала, трябва да кажа, че системата за управление, е, особено в Тюрингия, напоследък е, така, вълнува всички, които познават ситуацията там. Бихте ли могли да ни кажете нещо повече по този въпрос? Благодаря ви, благодаря ви господин Пипър за милите думи по мой адрес. Генералният директор полага много усилия, за да ме подготви добре и аз получавам цялата ми необходима информация, но все пак имам още много какво да науча, въпреки че много научих, откакто взех поста на комисар, но ви благодаря за милите думи. Второ място на удобни въпроси според мен няма, защото съм тук с цел да гарантирам максимална отвореност и да се, за да гарантирам, че средствата на европейско равнище се освояват максимално и за да гарантираме, че всяка установена грешка ще бъде обект на корекции. И ние работим в тази насока заедно с Сметната палата и с експертите от Комисията по бюджетна контрол, така че сме готови да ви изслушаме и по този начин можем само да засилим волята си да се справим по-добре. Така че не, няма неудобни въпроси, поне според мен. А сега конкретно отговорите за вас. 19 милиони, 19 милиона души са а, били в програми за намиране на работно място, помирителни обучения и т.н. Дали това е достатъчно, дали тези хора наистина са успели да си намерят работа и то не само в, в обществения сектор, но и в а, частния. Този въпрос наистина е от а, съществено значение. Положихме усилия, но няма как само с а, средства от Европейския социален фонд а, да постигнем тези цели. Имаме нужда от конкретни политики. Трябва също така да съществуват и необходимите работни места. А както знаете, междувременно Европейската комисия започна инициатива и стратегия за заетост. Тя също не е достатъчна сама по себе си, но на първо място трябва да се уверим, че частният капитал, който в момента не се използва, ще бъде инвестиран. А за целта трябва ние самите да сме готови да инвестираме в реалната економика, за да създадем работни места. Именно там така трябва да се създадат тези работни места а ние трябва да подпомагаме обученията за по-лесно намиране на работа, за трансграничното сътрудничество, за да гарантираме, че гражданите са готови за да навлязат пазара на труда. Но затова пак казвам, не, е достатъчно, не са достатъчни само публичните фондове, трябва да върнем желанието на инвеститорите, от частния сектор да инвестират в реалната економика. А третата част от плана е свързана именно с това, с премахване на пречките пред инвестициите. Трябва всеки да се убеди, че инвестициите могат да бъдат печеливши. И всички тези усилия се вписват в един по-общ контекст и им се струва, че правим правилни стъпки напред в тази насока. 41% грешки, процент грешки, който споменах и който може да бъде избегнат, ако държавите членки бяха извършени на днешни проверка на първа линия. Мога само да ви кажа, че моите служби полагат много усилия, за да се избегнат грешките и злоупотребите. Но в крайна сметка ние също носим отговорност. Отговорността е споделена и ние поемаме нашата част от отговорността. Но да, определено може да се каже, че държавите членки могат да се справят малко по-добре. Не бягаме от нашата отговорност, но искаме да помогнем на държавите членки първо по възможно най- приятелски начин, с помощ, подкрепа и административна помощ. събираме колеги с, а, от различни държави, за да покажем как по-добре може да се подобри равнището на освояване на средствите. Тоест започваме по един много партньорски начин, след което преминава към процедурата на аудит и ако тогава се установи, че продължава да има проблеми, тогава се пристъпва към мерки от наша страна, но бихме желали държавите членки да поемат своята отговорност и да се съсредоточат върху областите и разходите, където има най-висок риск от грешки. По този начин ще се спестят обществени средства и инвестициите ще бъдат по- целенасочени. И ако Процента на грешки 3,1, то той е, е 3,1. И последният ми въпрос е свързан с с Тюрингия. Ами, генералният директор ми подсказва, че ще ви отговорим в писмен вид, така и ще направим. Ще получите писмен отговор, защото трябва да призная, че това е едно досие, с което не съм запозната. Госпожа Айала Сендер има думата за 2 минути. Благодаря, господин Пипер. Ще поискам наистина екземпляр от отговора на комисията, защото със сигурност ще има много неща и за Андалусия. Искаме всички да знаем какво точно става и в Турингия. Така че, моля господин Пипер да ми даде тази информация. И сега и аз се обръщам към госпожа комисаря. Имайки предвид безработицата сред младите, изненадващо е, че има едни такива проценти грешки, които непрекъснато се повтарят и едни и същи слабости в системите. Задавам въпрос, който винаги задавам относно е, противоречията в тази система. Тройката изпраща инструкции, които пък от своя страна водят до все повече безработица сред младите, както в моята страна. А пък от друга страна социалните фондове се опитват да, да дават някакви обучителни програми на тези хора и в крайна сметка до никъде не стигаме. Регламентите, доколкото се спомням, са прияти през 2006. Кризата започна от 2008, 2009, 2010. Това бяха най-тежките години. Та, искам да ви попитам. А, условността за помощите, която доведе и до все по-голям брой грешки в последица, какво е тази условност? Просто трябва да запазваме създаването на работни места в продължение на 3 години, не? Докато тройката води до увеличаване на безработицата с а, а, инструкциите. Така че не смятате ли, че а, това, което е било взето като решение от 2006 а, отговаря вече и адекватно на това, което е станало след кризата. Тоест, имаме условия от преди кризата за дадени е, работни места, но тези работни места вече на нищо не съответстват, защото съответните щатни служители вече не са на работа там не можем ли да адаптираме нашия подход така, че да имаме много по-бързи е, реакции? Тук въпросът е директен към заедостта, директно свързан с заедостта. Това, което правиме, че ние всъщност не помагаме на тези, които а, страдат, а само изчисляваме някакви процентни грешки. Имате структурата на нашата държава също е, като, е също като Испанската федерална. В Валония има сходни проблеми. Непрекъснато се правят корекции, както непрекъснато се правят корекции, така както и в Валенсия. Казахте, че ще учите е, испанските власти, отделните региони, за да могат те да работят според регионалните структури. Но имате подобен случай и в ЕНО. Как белгийските власти успяха да подобрят ситуацията, която определено е много сложна също. И после в отговорите, които давате, има един ключов елемент, а именно процента освояемост. Сметната палата ни критикува и ни кара да освояваме по-добре тези средства. Добре, в схемите N плюс 2, N плюс 3, как можем да избегнем това усещане, че от една страна ни карате да харчим, а от друга страна редовно има проблеми с освояването. Благодаря Госпожа Аяла Сентер, казва комисарката. На първият въпрос за работата на тройката от една страна и от друга страна условията по социалните фондове, които са залегнали от преди. Мисля, че тук можем да водим един много дълъг дебат. Вече сме го правили преди в парламента, когато имаше доклад по оценката на държавите, които са в програмите за помощ. Тогава се оценяваше работата на тройката и препоръките, къде са слабите места. И така или иначе, новата комисия каза, че ако един ден дадена държава трябва да бъде включена в подобна програма, ще трябва да има социална оценка, предварителна социална оценка, за да сме сигурни, че разполагаме с достатъчно данни, за да предвидим социалните последици от някои от интервенциите. Не можем цялата вина да хвърлим върху тройката. Разбира се, има грешки, има също така спекулативни балони. В някои държави това е пазара на недвижими имоти, в други държави е други, свързани с банките, които предизвикваха криза. И, и а, е, а, ние не можем винаги да се намесим в много специфични местни проблеми, които всъщност съществуват от преди тройката. Но така или иначе следващата тройка по-добре ще се справи с тази оценка. Относно комисията и това, което правим, ние вървим, смятам, в правилната посока. Не можем да повтаряме грешките от миналото. Не можем също и да отлагаме плащането на фактурата следващите поколения. Вярно е също, че имаме и демографски проблем с застаряването на населението, така че имаме своите отговорности и ще продължим в тази насока. И е, определено трябва да видим нещата под всички възможни перспективи. Но това, което правим явно до сега, не е достатъчно. Имаме нужда от инвестиции. Това означава обаче, че държавите трябва да инвестират, но те не разполагат с тези средства. Затова изготвихме този план за инвестиции и комисията ще се опита да събуди, така да се каже, задрямалия капитал и да го вкараме в економиката, за да може да а, стартираме отново раз, економическият прираст. Също, когато има много инвестиции в човешки капитал, винаги има подобрение в економическите показатели, т.е. социалният и економическия показател вървят ръка за ръка. След това, вторият ви въпрос относно условията от преди 2006 година. 2006 беше отдавна, вярно е. И а, аз не съм присъствала на тази дискусия, нито в парламент, нито в, диск... в комисия, но а, преди за Испания имаше ам, едно покритие, златно покритие. Много така наречения gold plating. А, имаше много средни правила, може би а, това е било на регионално ниво или национално, но може би вие ще ни кажете, но всъщност това са правила, които не са били а, определени от Европа на национално ниво. И съответно е, Испания успяла да спазва европейските условия. Относно капацитета по, за освояване, знам, че там нещата са по-сложни. Много е сложна системата. Не можем да продължим да отлагаме сроковете за плащане. Със сигурност сте чули вече за нови, новата формула, така наречената Simplified Trust Option – тя ще позволи по-лесно на държавите членки да работят на административно ниво. Говорим за разходи за единица. Някои разходи могат да имат такава стандартизация, равна ставка, е, която да позволи минаване през делегирани актове. И смятам, че това ще бъде все повече използвано от държавите членки. Разбира се, не всички държави членки се радват, защото а, те ще имат повече отговорности и ще трябва да има формули, с които да се правят изчисленията. Но от, ще имаме около 50% опростяване на разходите а, от страна администрация в държавите членки. Това съответно ще доведе до по-малко грешки. Освояването на средствата със сигурност ще бъде също подобрено и ако има по-малко грешки, няма да има причини да прекратяваме или да замразяваме програми, така че всички ще са печеливши, така да се каже не можахме да направим тази опция задължителна за големите, за всички проекти, но смятам, че е, постигнато вече е добро. Пирински, бите, два минути. Господин Пирински е следващият е, в списъка на заявките. Две минути. Благодаря, госпожо председател. Е, госпожо комисар, имам само един въпрос към вас. А, а именно, казахте, че въпросът е не толкова колко а, ще се предвидят и отпуснат, а какви ще са резултатите. Какви ще са политическите е, промени, е, т.е. промените в политиката? Защото преди да така, се справим с контрол, ние всъщност трябва да видим какво точно се опитваме да управляваме и ръководим и насочваме чрез контрола. Какви са м, условията в отделните страни трябва да се а, има предвид също за да се определи и необходимостта от средства при и начините за подпомагане на тези, които желаят да започнат с определени действия. Би трябвало, естествено, критично да се разглеждат всички политики по отношение на социалната сфера, на економиката и така нататък. Но е, всичко това, което наричаме план е, за инвестиции в Европа, е, ще бъде, може би, по-ефективно, ако започнем вече с е, постигането на тези 75% заетост, е, което е, е цел заложена в Европа 2020. Струва ми се, че до този момент не е направено максималното. Няма така, истинска амбиция в това отношение очевидно новият състав на комисията би желал да промени нещо в това отношение, а не да продължава е, по стария начин. Е, мобилността на е, работниците, заетостта ще са основните цели и това би трябвало да накара комисията да промени така, рамковата, както и условията, естествено в условията на бюджетни рестрикции. Това е неминуемо. Аз не оспорвам, че в условия на криза нещата а, са свързани с определени ограничения. Но как точно ще а, насърчим малките и средните предприятия, така че да а, дадем един тласък на економиката? А, има, може би, е, е, необходимост от един нов поглед върху нещата и един нов подход. Това е Така че, действително, да се е, отпушат нещата и по отношение на малките и средните предприятия, както и по отношение на економиката като цяло. Да, естествено би трябвало да погледнем целият този спектър от политики, за който вие говорите не можем да се опираме единствено на данните за 2013 година. Ще трябва всеки път да правим преглед на постигнатото заедно с останалите колеги в комисията. В е, миналия е, период, е, отчетен период, ние вече предприехме известни промени и сега в започващия период естествено ще трябва да направим същото. Има така предварителни условия, които ще бъдат е, проверени, е, може би ще се променят, е, след това ще се извършат и оценките по държави членки е, и е, това, което трябва да постигнем е в, е, по отношение на държавите членки е те да обръщат много по-голямо внимание, отколкото до сега на забележките във връзка с изпълнението по отделни проекти и програми и на резултата, именно е, този е, ориентиран към резултата подход е, е изключително важен, така че действително да има колкото е възможно повече млади хора и предприемачи, и малки и средни предприятия, които да постигнат целите, които сме си поставили. Заетост, създаване на работни места. Що се отнася до политиката, съм като такава, да, ние е, не бихме могли да направим абсолютно всичко. Там, където е, можем да предприемем нещо естествено, но е, по отношение на пазара на труда, на е, политиката по, във връзка с заетостта, това е всъщност е, задача най-вече на държавите и на регионите. Е, но по отношение на заетостта, на работата, ние имаме два големи е, проблема в е, Европа. Е, високия процент безработни под 25 години и нали, стремежа при всички положения да това да не се превърнат, тези хора да не се превърнат в дългосрочно безработни. Да, казахме, 19 милиона са подпомогнатите, 3,3 са получили вече достъп до пазара на труда. Бихме желали да постигнем по-висок процент, приблизително два пъти повече в рамките на младежката гаранция, както и на инициативата за младежка заетост, трябва да се поемат ангажименти от държавите членки, за да се осъществят структурни реформи и да дадат повече възможности за работа на младите. Ние е, отдавна вече имаме много-много милиони безработни, които са е, трайно безработни, това е, е изключително голямо бреме и е, специално внимание трябва да обърнем на тази група. И след това стигам вече до е, уменията, до квалификацията. Това е най-вече в правомощието на държавите членки и на регионите но е, през тази година е, ние ще се постараем да насърчим процеса и в това отношение да, мобилността на работниците, това е много важен въпрос за редица хора. Имаме един пакет в това отношение, който сега ще започне истински да действа през следващите месеци. Все пак е, се тревожим, е, че ще има и доста е, хора, които ще искат да заминат, да търсят работа, да се възползват от мобилността, но може би и ще има немалко такива, които ще се опитат да се възползват, така да се каже, от е, предлаганата мобилност е, и е, за свои цели. Но при всички положения 2, 2 милиона незаети работни места има в Европа и това е нещо, което естествено насърчава мобилността, защото чрез портала, на който се обявяват за цяла Европа вакантните места и търсените експерти, можем да постигнем работа за много повече хора. И освен това, естествено, ще правим междинни прегледи, ще правим проверки, оценки на определени периоди. Да, благодаря, госпожо комисар. Ние наистина се надяваме, че ще има хора, които ще бъдат назначени на тези работни места и така ще имат ласък на економиката. Господин Бон, благодаря, госпожо председател. Благодаря на госпожа комисаря и на госпожа Иванова за направените тях изложения. Имам въпрос, свързан с Европейски социален фонд, но преди това бих искал да направя един коментар за Европейската инициатива за младежка заетост, защото тя е много важна за нас. Колеги преди мен вече казаха, че има значителни разлики между държавите членки, което вече е очевидно. Различни държави членки са поискали различни средства и са ги използвали по различен начин. И по тази причина, според мен, е много важно да контролираме внимателно какво се прави във всяка държава членка, тъй като въпросът наистина е от първостепенна важност. Всички знаем, че нищо на младежка безработица е недопустимо. Знаете, че това е един истински скандал, така че ако има средства, които да са на разположение на държавите членки, трябва да гарантираме, че те се използват по ефикасен начин. Ето защо насочавам и комисията и сметната палата да наблюдават внимателно използваната ли изказ от държавите членки. По въпроса на Европейския социален фонд през последните години имахме редица специални доклади от сметната палата за ЕСФ и особено опити за измерване на ефикасността на разходите на ЕСФ по за вътрешните хора, за младите хора, за етническите малцинства и във всеки случай се оказва много трудно да се направи оценка на ефективността на разходните средства по социалния фонд, особено по, при програмите за повторно връщане на пазара на труда. Въпросът ми е, може точно да се изчисли този ефект и ако не може, тогава това е въпрос за сметната палата. Може би трябва е време да останем да изготвим тези доклади, защото единственото, което чуваме е, че е много трудно да се направи оценка и измерване на ефективността. Въпросът ми е, може да се направи това измерване, ако не, може би трябва да намерим друга методология и да престанем да получаваме тези специални доклади на Средната палата. Госпожо комисар, имате думата. Yeah. Е, Много благодаря, колега, за изказаната подкрепа за инициативата за младежка безработица, младежка заедност, извинете. Мисля, че ако успеем да направим предложение в Европейската комисия, мога да разчитам на вас, за да го приемете и вие възможно най-бързо, и за да могат държавите членки да, разполагат възможно най-бързо със средства за предварително финансиране, с които да подмогнат моите хора, тъй като просто нямаме време за губене. По въпроса за резултатите в дългосрочен план и със средствата по Европейски социален фонд – В миналото разглеждахме само разходите и ако разходването беше ефикасно, бяхме доволни и стигахме до извода, че средствата са послушали за нещо. С времето обаче започнахме да работим с показатели, които са включени общ нивото на програмирането, които са известни и на държавите членки и на регионите. Действаме възоснова най-вече на броя на хората, за които са достигнали средствата. Но фактът е, че хиляда души са включени в дадена програма, не значи, че тези хиляда души са успели да си намерят работа и са се върнали обратно на пазара на труда. Ето защо в рамките на новата програма се опитахме да стигнем още по-далеч. Тоест опитахме се не само да измерим броят на програмите, които са приложени, но и какъв е окончателният резултат. Въпросът е дали хората, които участват в а, програмите, искат отново да го направят, т.е. опитваме се да, да измерим по възможно най-добър начин ефикасността. Затова ни трябват показатели, които да са добре познати от самото започване на програмата. И се надявам, че по този начин ще имаме по-добри резултати. Освен това, ние не се задоволяваме само с задаване на въпроса какво ще се случи след една година, например. Извършват се междинни оценки и ми се струва, че можем да направим всичко възможно, за да гарантираме истински резултати, които да бъдат установени от гражданите. Всички решим политик на Европейския съюз, лесно можем да кажем, че всеки носи своята отговорност, искаме да направим нещо положително, правим го, но ако няма осезаеми за гражданите резултати на място, значи има проблема с легитимността на разходваните средства и изобщо проблеми с легитимността на европейската интеграция. Ето защо пак казвам, трябва максимално да се стремим към постигане на резултати и за целта трябва да искаме и да получаваме е, информация съгласно добри показатели. Благодаря ви. Uh, uh, uh, Съвсем накратко. Ще успеем ли да измерим ефектността на различните фондове по специфични групи? едва ли не се опитваме да измерваме за младите, за младсинствата и така нататък. Мисля, че това е много трудно. Та, как мислите да правим това за в бъдеще? Ja. Wel, we gaan dat, uh, die vraag heeft men zich ook gesteld bij onze diensten. En uh, als we een eind... Ние също ще се допитаме до службите ни и ще направим една крайна оценка. Чакаме докладите по държави. Няма само една обща оценка. Ще има тематични доклади. Ще се спрем на най-уязвимите групи в обществото, какви са резултатите, какво е направено, ефективни ли сме били на терена. Така че ще има такива тематични доклади, които трябва да бъдат завършени до края на пролета. Така че се надяваме да можем да ги получим до края на март и да успеем да си извлечем полките. Споделяме вашата загриженост и ако можем да си извлечем политическите заключения преди следващия програмен период да започне, ще бъде добре и естествено ще ви дадем отговори. Да. Благодаря, госпожа председател. Госпожа комисар, благодаря ви много за е, е информацията, която ни давате. Е, Впечатлен съм от начина по който поднасяте тази информация. Е, усеща се, че вие е, е, живеете с проблемите на хората в областта на заетостта. Процедурите, свързани с проверки, естествено, са предназначени за това да се получим и да коригираме грешките от миналото, за да и осигурим едно по-добро бъдеще. Ние всички знаем, че се извършват проверки, че има контрол, но акцентът е, в проверките е, е, в повечето случаи е по-скоро върху формалната страна. Докато ние желаем резултат и когато казваме, че искаме по-добър контрол, би трябвало да търсим резултата, както и вие самата казвате, но не разбирам как бихме могли действително да обхванем всички държави членки, за да установим дали действително сме постигнали желания резултат, дали има добавена стойност. При това многообразие и на равнището на развитие и ситуациите в отделните държави членки. Като че ли сме твърде далеч от бенефициерите, когато говорим за проверка и за постигане на резултати. Как всъщност бихме могли от е, е, тук, да кажем, да е, осигурим една по-добра измеримост и измерване на всичко това, което е постигнато. Колега, ние също бихме желали да сме резултатно ориентирани в действията си. Искаме наистина да направим всичко възможно на европейско ниво, за да постигнем тези резултати. Не можем да кажем, че някой харчат така произволно европейските пари и че няма резултати. Не. Трябва да подпомогнем най-уязвимите групи. Но за тази цел ние трябва да имаме партньори на национално ниво, които да прилагат съответни политики. Ако погледнем периода 2014-2020, какво установяваме? Беше поискано, когато имаме такива програми е, които изискват партньорство с регионите, тези средства трябва да се концентрират върху големите цели, свързани с стратегията Европа 2020. В социален план това е участието в пазара на труда, намаляване на ам, броя на учениците, които напускат училищата – увеличаване на висшето образование и също намаляване на риска от бедност. И в програмирането ни се съсредоточаваме също върху тези цели. Както вече казах, в условията, предварителните условия, ние вече искаме някои от елементите да са изградени предварително, преди получаването на парите, защото не бива тези пари да пропаднат в един бездънен кладенец. И по този начин имаме още по-тясно набелязани цели. Не можем да имаме програма с 50 цели и в крайна сметка да не се знае какво е постигнато и каква е добавената стоеност. Не, искаме конкретни действия от страна на държавите членки. Какви са конкретните цели? които те да определят да а, изберат 4, 5, максимум 6 такива цели. И е след това имаме така наречената performance reserve, т.е. да се докажат ясно резултати. И едва тогава се дава и последната част от сумата. Мисля, че с законодателните инструменти, които, които разполагаме сега, не можем да направим кой знае колко повече. Така или иначе, нашите служби са силно мотивирани и се надявам, че в повечето държавите членки вече са готови. Нека да бъдем малко и оптимисти. Не можем да бъдем само. Можем да имаме едно добро сътрудничество и административният капацитет, разбира се, все още не е максимален, трябва да сме сигурни, че можем да го подсилим в тази област. Благодаря. Благодаря ви. И така ние приключихме всъщност с а, а, изказванията. Имаше няколко теми, които са особено важни. Е, достоверността на данните, е, е, данните във връзка с 28 въпрос, 33 въпрос, минус 5% за региона на Брюксел, за Сардиния, за Раха и така нататък. Хубаво би било да получим една по-конкретна и точна информация във връзка с тези региони. В момента твърде много съмнения и колебания ни тързаят и всеки път, когато се стига до одит в тези региони, се питам как е възможно да се стигне до толкова големи различия и отклонения. Инес, да. Да, благодаря. И аз искам писмена информация, защото в отговора на въпрос 29 има корекции. Прилага се една плоска ставка 2000-2006 но в някои случаи, като Тюрингия, а в таблицата, в колонта, където се говори за рисковете, не виждам нищо. Предполагам, че тук за, се говори за федералната, за лендерите, за федералната държава и не се знае точно какво става в, в Тюрингия. Полша като че ли не е дала данни а пък аз имам от другаде някакви количествени данни. Защо някои данни не са в таблиците? Задавам ви въпроса, защото просто искам да разбера по-добре как и каква информация ни се дава. answers. Just, uh, I was very impressed that everybody of my colleagues. Да, впечатлена съм, че всички от колегите говорят за ефективността на фондовете. Още от самото начало се опитвам а, да видя детайлите. А, опитвам се също да кажа, че за мен главата, тази глава, има два аспекта на проектите. Едната е продуктивната и втората проектите свързани с благосъстоянието. Първите проекти се опитват да работят в пазар на труда, образователната система. Това са, като, това са количествено измерими проекти, например колко души са били намерили работа, колко, колко души са се дипломирали в дадени групи и така нататък. Може да се измери също така новите работи, които са създадени, новите работни места, които са създадени във връзка с някои инвестиции. Така че това са измерими резултати. Но втората част на проектите е свързани с благосъстоянието са много трудно измерими. Те са съсредоточени за подобряване на стандарта на дадена част от населението. Така че тук основният критерий е качеството на услугите и спрямо дадената цена. Това винаги е много трудно да се измери. Много е трудно да се намерят точни критерии. И аз самата първа бих търсила такива очаквах някои от колегите да зададе подобен въпрос, но в крайна сметка не чух нищо подобно. Та, последният въпрос ще дойде от моя страна, а именно Европейския фонд за адаптиране към глобализацията. Аз участвах в работната група, която решава за някои от приложенията му. За първи път видях как протича процеса на приложение. И бях малко изненадана колко различни могат да бъдат случаите на прилагане на този фон. Чух за Air France, милиони а, средства са използвани за Air France от там. Но това, което ме притеснява повече е, че трябва да сме много внимателни да не се дублираме в инструментите, които вече съществуват тук видяхме днес един пример на великолепна синергия между фонда за адаптиране към глобализацията и социалния фонд, както и някои локални мерки. Но ние трябва винаги да внимаваме да не се застъпват мерките по различните фондове. Как ще избегнете това? Това е което искам да попитам. Благодаря. комисар. Госпожо комисар. Ja, dankjewel, collega. Äh, да, э, благодаря, э, госпожо э, докладчик. Да, би трябвало да се правим разлика от една страна пазара на труда и хората, които са без работа, индикаторите, които ще се използват за втората част обаче нещата вече звучат малко по странно и там нещата са и по-сложни, защото би трябвало държавите членки е, да поемат малко повече отговорност и да положат повече усилия, за да се постигнат конкретните резултати. Целта ни би трябвало да бъде действително да включим хората в общите усилия за достъп до пазара на труда, да им предложим работа, да ги мобилизираме, да ги активизираме, да ги активираме, така че те да търсят по-активно 80% е, е, също е, могат да се използват. Вие говорите за тези 80%. Добре, в рамките на социалните модели на държавите членки, ние би трябвало да предприемам колкото е възможно повече усилия, за да повишим стандарта на живот. Да, Въпросът е, е от как точно ще се използват е, е, средствата, защото когато говорим за, и за фонда за глобализация, вече оставаме с впечатление, че така, финансовите средства идват от различни посоки, но резултати няма трябва да бъде преструктуриран е, Европейския фонд за глобализация. Е, е, в крайна сметка не само предприятията са жертва на процесите, но конкретни хора. И естествено за средствата на фонда за глобализация ние ще е, се опитаме също да спрем е, неблагоприятното въздействие, но е, заедно с финансирането отпускано по линия на Европейския социален фонд. Образование, квалификация, социално подпомагане и естествено към това се добавят вече и помощите и финансирането по линия на Европейския фонд за глобализация. Въпросът е не толкова а, средства от а, различните фондове ли а, е, е, ще се използват в рамките на един и същи проект, а а, основният акцент всъщност пада върху използването на средствата. Как точно ще се а, изразходват тези средства, средства, за да се постигнат резултатите. Ето. А, това е всъщност основната цел е да дадем работа на хората, да им дадем възможност да участват активно и пълноценно в професионалния живот и в живота на обществото. Дали сметната палата би желала отново да вземе думата? Да, госпожа Иванова, благодаря. Госпожо председател, съвсем кратка ще бъда. Благодаря на комисаря за нейния ангажимент за това, че тя много при сърце взима всички въпроси, свързани с заетостта във връзка и с Европейския социален фонд и Европейския фонд за глобализация. Трябва да ви кажа, че Сметната палата работи по редица доклади, свързани с заетостта много скоро ще е, бъдем в състояние да ви представим и първия доклад е, по темата заетост. Председателят, е, благодаря. Това е чудесна новина и аз съм сигурна, че всички колеги ще проявят интерес към тези доклади. Благодаря на госпожа Тайсен, благодаря на госпожа Иванова. Знаем, че и в се работи вече последващият е, доклад. Е, как точно е, изглежда статистиката, ще намерите във всеки случай статистически данни, в, може би и в годишния доклад 2014 със сигурност, може би комисията би могла да ни каже в крайна сметка как стоят нещата. Ще можем ли да получим данните, информацията? Ние вчера получихме всъщност въпросниците пак ли така през глава ще се изпращат въпросници и ще трябва да се получава информацията, така да се каже, за една нощ? Не може ли малко по-организирано и по-на време да стават тези неща? И така, много-много благодаря, госпожо комисар. Благодаря ви за информацията и готовността да разговаряте с нас. Най-късно до една година ще се видим отново и така, още веднъж сърдечно благодаря. А сега преминаваме към специалния доклад на Сметната палата във връзка с електронната търговия. Колегата Балчитис е докладчик. Господин Херикс е компетентният член на Европейската сметна палата и на него ще дам думата още от самото начало. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми госпожи и господа, ще е, ви предложа едно е, кратко обобщение на най-важните заключения и констатации на Сметната палата, както и на препоръките във връзка с електронната е, търговия Тук става дума за закупуването и предоставянето на продукти и услуги по интернет. Това е важен стимул за економическия растеж и за развитието на процесите на вътрешния пазар. Малките и средните предприятия до голяма степен определят европейската економика. Най-вече във връзка с създаването на работни места, нещо за което говорихме току-що. Заедно с е, е, Европейския парламент, Комисията, Европейската сметна палата е, оценява по достоинство значението на електронната е, търговия. И също времено смятаме, че малките и средните предприятия в недостатъчна степен използват тази възможност. Именно чрез информационни компютърни технологии е, е, и по линия на помощта на Фонда за регионално развитие може да се насърчат малките и средни предприятия. 3 милиарда евро вече са отпуснати до ноември 2013 година малко по-малко 60% от тези средства са предоставени по линията на конкретни проекти. Има и е, страни, в които е, процентът е много по-висок, 85%. Е, така че това насърчаване е, очевидно е, дава резултати. Е, през, така, проследихме 30 проекта в 4 страни Гърция, Италия, Полша и Обединеното кралство. И в рамките на нашия одит така да се каже, е, е, аудитирахме 1,6 е, милиарда евро, което представлява 51% от всички средства, предвидени за електронна търговия. Финансирането, което предлага Европейския съюз, допринася за това продукти и услуги на малки и средни предприятия да се предлагат в много по-голяма степен онлайн именно това финансиране е една добра основа за една по-голяма активност и ангажимент на малките и средните предприятия в интернет. Това, което не можеше да бъде изцяло оценено и проверено е в каква степен е, помощите от Европейския съюз е, е, са постигнали целите на конкретното предприятие, стратегическите цели на съответната държава член и на Европейския съюз. Инструментите за наблюдение показват някои слабости. Държавите членки при е, избора на съответните инструменти е, би трябвало да се ръководят много повече е, от резултата. Административните органи изискват измерими цели или конкретни планове за бизнес планове от съответните предприятия. В редица случаи става дума за съфинансиране, за споделено финансиране и е, понякога именно в, този, и в тази категория проекти се вижда, че от самото начало, в крайна сметка, е, не е, е било ясно, че няма да се постигне добавена стойност. Около една трета от проектите са именно такива. И освен това, немалка част от проектите са можели да бъдат финансирани без участието на европейски средства. Около 30 проекта от общия брой проекти, които обхванахме с одита, т.е. 10% са именно от този вид на това се оказва влияние на така, установения общ ефект от европейското финансиране. Много важно е да има конкретни планове, да има конкретни цели и да има едно последователно преследване на всичките тези е, цели по отделните проекти. Е, би трябвало, освен това и от страна на е, европейските институции, на компетентните европейски институции, да се осъществява едно много стриктно и последователно наблюдение и контрол трябва сметната палата също да има предвид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 когато се провежда един следващ одит, би трябвало да се е, потърсят именно е, такива проекти, които обещават добавена стойност и тогава вече ще могат да се систематизират е, индикаторите за резултатността, за ефекта и индикаторите за целите по един по-надежден начин. Но при всички положения би било целесообразно държавите членки да проследят как се отразяват финансовите помощи на бизнес резултата, на економическия резултат на конкретните предприятия и да обвържат всичко това с практиката на европейските институции и на европейските фондове. Комисията не би трябвало да се е, колебае. Е, необходимо е, естествено, да постави подобни искания и да продължи е, с е, действията си, е, без да се плаши от е, предизвикателствата пред нея. Е, госпожа е, Вичева е, съм си записала тук. Имате думата. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря и на Европейската сметна палата. Много се радваме, че като цяло ефективността на помощта като цяло се оценява положително. Като цяло сме напълно съгласни, че електронната търговия и онлайн услугите действително допринасят за економически растеж, тъй като се стремим да насърчаваме економическият растеж и създаването на работни места, смятаме, че този вид помощи наистина са необходими. Всъщност, основните критики и препоръки на палатата са свързани с измерването на резултатите и процесът на подбор прилаган от държавите членки. Действително сме съгласни с много от притесненията, изказани от Сметната палата. Действително в контекста на съвместното управление много голям част от отговорността е при държавите членки, но Европейската комисия трябва да налага мониторинг и да гарантира адекватни последващи действия. Това е добре, също така, че работим при много строга, много в рамките на много строгна рам, правна рамка. И тази рамка за 2007-2013 година не предвижда се задължителни показатели, а политиката сближаване за периода 2014-2020 година предвижда такива задължителни показатели. Освен това има известно разминаване между връзката между и резултати на проектно равнище, действително резултатите и изпълнението които на целите трябва да бъдат свързани с плащанията, но е много трудно да се осъществи тази взаимосвързаност на равнището на проектите, защото на проектите ние следим през всичко изпълнението им. Но управляващият орган трябва да свърже плащанията с резултатите. И това се извършва чрез процедурата на подбор. И тук сме напълно съгласни с Сметната палата, че би следвало да подобрим мониторинга за начинът по който държавите членки осъществяват процедурата на подбора. И целта през новия период много внимателно ще наблюдаваме подбора. Първо, как се изготвя принципите и правилата за процедурата на подбора. Също така много внимателно следим етапът на програмиране, как се изготвя програмите, как те са свързани с целите. И по този начин насочваме вниманието си към програм... нивото на програмиране. И момента, в който се избират критериите за подпора. По въпроса за оценката, да, действително трябва да гарантираме да изработим една истинска система за набавяне на надежна информация. За новия период вече сме създали такава система, която предвижда изготвяне на годишни доклади на постигнатият напредък с, в, по отношение на постигане на целите. Тази програма ще, тази система ще влезе в сила от 2016 година. Имаше също така и система за период 2007-2013 година, но трудно може да направим сравнение, тъй като нямаше стандартни и задължителни показатели. Имаше други видове показатели, но те пак казвам не бяха обвързващи с държавите членки, бяха въведени на по-късен етап. И последно, не искам да отнема много време, защото тук сме да отговаряме на вашите въпроси, но по отношение на стратегическата насоченост, това беше един от коментарите, ние сме съгласни с него, би следвало действията ни, дейностите ни да отговарят на стратегическите насоки на европейско равнище. И трябва да кажа, че, цифрова, че програмата цифровизация на Европейския съюз беше прията след изготвяне на стратегическите ни насоки. Сега вече имаме програма за цифровизация на Европа. Тя е включена в националните стратегически планове, в рамките на които ние ще отпускаме помощта си за държавите членки. В момента това е предварително условие. Така че като цяло Положихме много усилия за изготвяне на добра правна рамка за бъдеще. Полагаме максимални усилия за набавяне на днешна информация за периода 2007-2013 година, но работим в рамките на ограниченията за периода, които ще се опитаме да продолем за бъдеще. Благодаря ви. Vielen Dank, der Kollege bitte. Dr. E, Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми колеги, най-напред бих е, искал да благодаря на членната на Европейска сметна палата за това, че е изготвил един много интересен доклад. Както всички знаем, малките и средни предприятия са сърцевината на европейската економика, европейски економически растеж и европейската заетост. Ето защо този доклад на Европейската Сметна палата е много интересен. Миналият месец представих документ, доклад, посветен на специалният доклад на Европейската сметна палата за това дали подкрепата за малки и средни предприятия от ФРР е, бил, е била успешна в областта на електронната търговия. Членът на Европейската сметна палата спомена фактът е, че докладът и направените в него заключения не са много конкретни, те са по-скоро общи. 3 милиарда евро са използвани за периода 2007-2013 година. Представителят на Европейската комисия днес спомена, че през този период не е имало задължителни изисквания. Така че ми се струва малко... Това всъщност ми се струва малко странно ние предоставяме доста съществени средства за постигане конкретни цели. И основната ни цел беше да излезем от кризата, а МСП, пак повтарям, са основният източник на нови работни места. В доклад също така се заявява, че не е възможно да се направи оценка на това как отпуснатите средства са достигнали за постигане на общите цели в областта на информационните и комуникационни технологии и до каква степен те са благодетелствали МСП. Преди малко изслушахме разискването за Европейския социален фонд. Явно ще разполагаме с необходимата информация. Много трудно може да се направи оценка на постиженията в дадена конкретна област. Ето защо смятам, че за бъдеще ще трябва да намерим някакво решение. Решение, което да улесни нашата работа тук в Европейски парламент и работата на Европейската комисия. Целта трябва да постигне споразумение по основните показатели, използвани за сравнение и информация, която трябва да се предоставя съгласно тези показатели от държавите членки. И ако държавите членки не предоставят тази информация, плащането, които са били свършени, но не са били оправдани, трябва да бъдат върнати обратно в бюджета на Европейския съюз. Съгласна съм с всички направени заключения и препоръки в доклада на Европейската сметна палата. Бих искал само да правя още няколко коментара и предложения. 10 от 30-те са финансирани проекта е можело да бъдат осъществени и без финансиране от страна на Европейския съюз. Или казано с други думи, ние сме предоставили финансиране, което не е било чак толкова необходимо. Пет от тези проекта са били започнати преди отпускане на безвъзмежната помощ, а три са започнали дори преди още подаване на заявката за такава помощ. Ето защо Европейската комисия трябва да съблюдава, че при представяне на заявката се, се представя и надежден бизнес план и съответно добавената стойност за Европейския съюз. Над една трета от проектите не са допълнесли значително економически. Представителят на Европейската комисия заяви, че не можем да се намесваме в процедурата на подбор и не бива да го правим. Но трябва също така да имаме много конкретни цели, които трябва да бъдат спазвани от всеки кандидат, искащ финансиране от е, Европейският фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд или Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Също така Европейската комисия би следвало да разработи ръководни насоки, за да може само проектите, които ще донесат най-голяма добавена стойност за малките средни предприятия и за постигане на целите на програмата цифровизация ще бъдат одобрени. Европейската комисия не разполага с на система на мониторинг. Ето защо не е и възможно да се направи оценка на това до каква степен се допринася за постигане на целите на, информационната, на информационното общество. Ето защо за бъдеще Европейската комисия би трябвало да разполага с конкретна система и тази система трябва да бъде достояние и на Европейският парламент, защото само така ще можем да измерим напредъка постигнат от всяка държава членка при освояването на европейски средства. Защото всички ние участваме в процедурата по подбор и на проектите. Благодаря. Благодаря. Никой друг не иска думата въпросът ми е Сметната палата иска ли отново думата по работния документ или комисията, може би? Госпожа Мичева. Благодаря за коментарите. Може би ще бъде добре да кажа, че за следващия програмен период имаме много по-силна връзка между ефективността и съответните подкрепящи действия и плащанията, защото сме много резултатно ориентирани и сме фокусирани. Някои от основните цели, ако те не се постигнат, в такъв случай можем да наложим финансови корекции. Това е голямата промяна за следващата програма, за следващия програмен период. И още нещо, което искам да кажа за индикаторите за резултат. Трябва също да бъдем много предпазливи. Понякога имаме външни фактори, които могат да повлияят. Резултатите не винаги обхващат само ефективността на инвестициите, но и други фактори. И ако наложим корекции на някои проекти, само заради резултатите, можем, това няма да бъде най-добрият подход. Така иначе нашите корекции могат да бъдат концентрирани върху отделните държави членки, защото държавите членки са отговорни за връзката на средствата с адекватните действия. И за това процесът на избор е много важен. Благодаря ви така иначе за коментарите. Съгласни сме с казаното от вас. Наистина така променяме политиките и ще се стремим да бъдем много внимателни и да даваме редовна информация на Европейския парламент редовно по ваше искане или а, веднъж годината. А, благодаря още веднъж. Labai labai trumpai. Tai tikrai labai ačiū už tos. Благодаря за вашите отговори. За бъдеще също се надяваме, че ще имаме такава ясна информация и нашата комисия също ще работи усилено за изграждането на изисквания към държавите членки. И последно, не трябва да се страхуваме да искаме държавите членки да изпълнят исканията и критериите. Ако те не ги изпълнят, съответно трябва да дадат причини защо. Трябва да имаме конкретни цели и ако парите не са използвани за постигане тези резултати, на тези цели те трябва да бъдат върнати. Да, наистина. Und eigentlich sind wir ziemliche Weicheier, dass wir darauf nicht beharren. Genau. Като цяло, ние ам, сме мекушави, защото не искаме тези пари да се връщат, казва председателката. А сега господин Ерикс от Сметната палата. Благодаря, госпожа председател. Позитивен резюме. Е? Да, мога да направя една положителна равносметка. Представителката на Европейската комисия оцени положително нашата работа и а, докладчикът също прие а, препоръките. Така че, хвърляйки поглед към бъдещето, трябва да видим как ще протече новия програмен период. Е, е, трябва да се ориентираме естествено към резултатите е, и да не обръщаме внимание толкова много на така, формалната страна от нещата на място а резултатът. Ако не се постигнат целите, тогава ще се налагат санкции, както каза представителят на комисията, комисарият преди малко. Така че трябва да се упражнява малко повече натиск върху проектите и по този начин ще получим и по-добър ефект. Ще си гарантираме един по-добър резултат. Благодаря ви. Жалко е наистина, че не можем малко по-подробно да обсъдим този въпрос. Това е първият въпрос от този вид. Но а, ние на практика стигнахме до крайните, така да се каже, граници, до границите на нашите а, капацитетни възможности. И а, така. Сега а, преминаваме към последната точка от дневния ред. Днес ще обсъдим още една тема, която е важна, е свързана е с политиката в областта на селското стопанство. Реформата на млекопреработвателния сектор. Е, нашата комисия е, е подготвила становище, всъщност колегата Петри Сарвана е подготвил становището по тази тема. Да, благодаря. Това е проекта становище на Комисията за селско стопанство и земеделско развитие относно ситуацията на а, млечният сектор и така наречен пакет за млякото. Нека да ви напомня а, информацията. 2009 година Европейската комисия реши постепенно да премахне а, млечните квоти, системата с млечните квоти в Европейския съюз и е, така нареченият пакет за млякото трябваше да помогне прехода. Той влезе в сила от 2012 година, но сега комисията излиза с един доклад – който беше представен през юни 2014, за това, който говори за това как управляваме прехода. В становището си казвам, че очевидно, че доклада на комисията е вече устарял спрямо това, което ние знаем тук в парламента. Разбира се, драматичната ситуация през миналия септември в този сектор подчертава също неадекватността на доклада на комисията, според нас. Трябва да помислим за имиджа на нашият пазар на млякото и да помислим също така и за цените, които в момента се ширят. Комисията може да ни каже малко повече какво става с санкциите, с обратните санкции, така нататък. Едновременно с това а, искам да кажа, че само, това само подчертава факта, че големият проблем, който имаме, всъщност е нестабилността на цените. Ясно е, че системата на този етап е неспособна да се адаптира достатъчно към тази нестабилност на цените. И в моето проекто становище предлагам да се изгради един наблюдателен орган на пазара, обсерватория на пазара, за да сме сигурни, че ще имаме някакъв конкретен, ефективен инструмент – и мисля, че това е и ролята на Комисията по бюджетен контрол да създадем тези инструменти, за да следим дали парите се харчат правилно. Също искам да подчертая няколко основни неща. Заради нестабилността на цените и неспособността на системата да се адаптира към пазара, трябва да избягваме допълнителни бъдещи подобни грешки и да се върнем към предишната позиция. Или през това е последната година, когато имаме все още някакви млечни квоти и ние не трябва да правим никакви промени, никакви допълнителни промени на системата. Когато комисията изготви пакета за млякото, имаше предвид някои много общи цели. Те засягаха връзката между отделните производители и хранително-вкусовата промишленост. Изглежда, че тук има липса на конкретни цели – и няма достатъчно критерии. Така че искам да чуя комисията да ми разясня, разясни тук тези цели и тези критерии. И също искам да кажа, последващия доклад, който комисията предлага да публикува през 2018 мисля, че датата е много далечна. Особено с последните събития в сектора. Мисля, че трябва да повързаме и да имаме по-скоро един такъв доклад. Не по-късно от две години след края на системата с млечните квоти, което е 2017. Крайният срок за изменения за това становище е 27 януари и ще трябва да гласуваме тук на 24 февруари. Ще се радвам да отговарям, ако има въпроси към мен. Благодаря. Ja, vielen Dank. Wir haben mal wieder das Problem. Благодаря ви. Отново сме е, свързани, е, сме пред проблема е, как точно ще организираме нещата е, и сроковете. Е, е, и как ще включим и актуална информация в темата млечни квоти и млекопреработвателен сектор. Представителя на комисията ще ни каже нещо повече по този въпрос, но отново трябва да съгласуваме процесите. Благодаря ви, госпожо председател, за си възможност да кажа няколко думи за пакета за млякото и млечните продукти за 2012 година и проекто становището на господин Вама. Не мисля, че имам много какво да кажа за самият пакет за млякото. Както знаете, той беше законодателна промяна, въведена през 2009 година. и препотвърден с допълнителни законодателни промени в последната промяна на общата селскостопанска политика. Имаше редица промени и последната беше с цел засилване на ролята на производителите в веригата. Това е една много важна тема, особено в днешният контекст на поменшите се условия на пазара на млякото и нестабилните цени и напълно спадащите цени и напълно споделям становището на докладчика, че трябва да се вземат мерки на европейско равнище, за да се засилят позициите на производителите, за да бъдат те улеснени и за да могат да получават длъжното им от веригата. В момента прекалено голяма част от, от печалата на веригата отива при посредниците и в частност веригите за продажба на дребно. Докладът беше изготвен през месец юни миналата година и съдържа информация от март 2014 година, така че го обсъждаме с почти една година закъснение и мога само да се съглася с господин Сарабама, че докладът вече е морално остарял и аз съм напълно съгласен. Положението се промени също значително от тогава. Първо, състоянието на пазара през 2014 през март 2016 година беше много по-различно от днешното състояние на пазара и това се изтъпва с пълно основание в проекто становището. Също така и броят, реди, броят действия предприяти от а, държавите членки също оказва своето влияние. Така че очевидно, че трябва много редовно да усъвременяваме а, с данни за случващото се на, на пазара и аз с, с удоволствие ще го направя. Първо няколко думи за положението на пазара проектостановището отделя доста голяма част от вниманието си на този въпрос. От мястото на миналата година насам са свидетели на две основни тенденции. Първо, прекалено предлагане на световните пазари, не само в Европейския съюз, а по цял свят. По-малко покупки, по-малко купуване на световните пазари, в част от Китай и засилване на, на проблемите от руското ембарго, наложен през месец август. Но аз държа на, на терминът а, влушава, защото ние в Местната комисия сме единодушни, че руското ембарго не предизвика кризата. Тя то я влуши, но кризата беше започнала преди това. Също така отделяме известно време на дългосрочните перспективи за свободни, за световния пазар на млякото за едните няколко години и доброто място на Европейския съюз. Ние сме много годно способни на световните пазари, увеличава се търсенето, така че перспективите ни са положителни. Такова мнението и на ФАО, на Световната банка и на редица други международни проучвания, които показват, че ще има цялостен растеж цяло, на търсенето на, свет, на млеч, мляко млечни продукти, в частност в Африка. Броят на на организации на производителите и на браншовите организации, които се възползваха от предложението, заложено в европейското законодателство под формата на пакета за млякото. Доволни сме от този брой? Не. Надяваме се да бъде, да бъде по-голям и разбира се, ние се опитваме да насърчаваме бизнеса по всички възможни начини да се възползва от тази възможност и да засили своите възможности за водене преговори. Когато пазарът беше в добро състояние, когато пазарите бяха рекордно високи миналата година, може би нямаше достатъчно стимули за участие, но смятаме, че днес с пада на цените производителите може би вече съжаляват, че не са започнали да използват възможности заложени в законодателството. Но в крайна сметка изборът си е техен. Ние от Обестата комисия не можем да принуждаваме производителите да се организират. Те взимат това решение. И ви припомням, че започнахме с млякото, но има подобни разпоредби в европейското законодателство и за други пазари, в частност за говеждото, месо и за зърнените култури. Така че такива възможности вече има и за редица други браншове. А сега, госпожо председател, накратко няколко думи за проектостановището. Както вече казах, трябва да се бъде постигнат напредък. Към момента участието в, в, в възползването от, от пакета е доста ниско. Държа да подчертая, че при никакво положение не можем да си позволим да се отказваме от взетото решение. Квотите ще изчезнат след а, няколко седмици. След близо 25 години съществуване, те ще изчезнат и никой не може да, да, да промени това решение. И съм съгласен с господин Сарвама, че не можем да продължаваме да водим преговори по подробности по конкретни продукти, като например нискомасленост и т.н. Всичко вече е договорено, нищо не може да се промени през последните 10 седмици от съществуването на квотите. Също така се радвам на неговото мнение, че обсерваторията за млякопротомящите продукти е дала своите резултати. Ние наистина се радваме от, нейните, от нейното сътрудничество, защото ни дава последни и най-надежни данни за пазара не само от националните компетентни органи, но и от участниците на пазара. Получаваме ежедневно голям брой сведения от представители на индустрията и други организации, което за нас е много полезно. По този начин имаме и добър общ поглед над тенденциите. Има обаче една малка критика относно твърдението на господин Сарвама, че са недостатъчни инструментите ни за преодоляване на руското ембарго. Ние сме на мнение, че Общата организация на пазара в момента разполага с а, необходимите инструменти и ние отговорихме на руското ембарго. От месец август насам приехме редица делегирани актове, в частност за млечните продукти, включително и целенасочени помощи за Финландия и трите прибалтийски държави, така че не мога да споделя неговото отрицателно мнение за инструмента, които разполагаме, но в крайна сметка всичко се свежда до въпроса дали разполагаме със средства или не. И същественият напад, който постигнахме според мен се държи на факта, че има много по малко днешни средства, които бяха прехвърлени към преките плащания и бюджетите, бюджетът, с който разполага Европейският комисия за мерки в случай на прекалена нестабилност на цените много ограничени, всъщност полагаме само с резерва за кризите. Но ми се струва, че за сега от 2004 година, от август 2016 година на, насам се справяме доста добре. Благодаря ви. Ja, vielen Dank. Ich habe jetzt mal eine Frage zu Punkt 12. Благодаря ви. По точка 12 имам въпрос. Предлагат ли се свързаните помощи в млечния сектор и смятате ли, че трябва да се запазят тези помощи? Какво на практика трябва да си представим конкретно като из финансово изражение в марки или в центове, е, как ще се процедира? Say. Нямам намерение да казвам, че имаме нужда от нови програми или нови средства. По-скоро имаме нужда от преориентиране и да използваме по-адекватно настоящите инструменти, с които разполагаме в ОСП. Darf ich auch an Sie die Frage stellen, was das bedeutet? Мога ли и вас да попитам какво точно означава това? Anna, um, so... Да. Um, тези препратки, тези референции са наистина за възможности, които вече съществуват. В Европейския съюз всички държави имат наистина такива обвързани с производство помощи и а, те са много специфични за млечният сектор. Голямата част от подкрепата идва чрез директните плащания. Не директните а, е, осигуряват схеми, където а, държавите дават допълнителни субсидии само за а, млякото. А, такива планове има за 7 години. Те са много специфични за млечния сектор. Ако държавите могат да покажат, че сектора е в затруднено положение, също може да се отпусне такава допълнителна помощ и от нас. А, има много статистики и а, така или иначе а, ние вече работим с тези доброволни схеми а, на обвързана с производствата помощ. И вече имаме пакетни тип помощи за всяка държава членка, която позволява а, да има специфични подкрепи за някои области, а, както и за специално за млечния сектор. Както вече казах, обаче всичко е а, е, вписано в тази многогодишна финансова рамка, т.е. няма да има нужда от допълнителни финансови средства. Вече средствата са определени. for coming back. Благодаря, госпожа Каленбах. Съжалявам, че закъснях, е, но в Комисията за околна среда е, трябваше да се гласува. Интересуват ме е, регионите, в които е, има по-ниска степен на развитие, е, дали там е, не трябва да се предвиди едно допълнително насърчаване, е, едни допълнителни субсидии? Е, това е интересен въпрос и това ми дава повод да ви поканя заедно с колегите Декастро и Тойрер към една проява, свързана именно с млечните квоти. Ние бихме желали регионите, в които е, има е, е, млекопроизводство до този момент да не загубят този сектор. Да кажем, става дума най-вече за районите в Алпите и пред Алпието. Как точно ще се развиват нещата? Ето това ще обсъждаме. Да, в крайна сметка това е единствения фонд, който знам, в който има 49 милиарда за много милиони е, бенефициери. Е, малко е, средствата, също времено бенефициерите са ужасно много. Това имам предвид. Е, това е единствения фонд с е, подобни показатели. Но как е, ще се развиват от тук нататък нещата? Във всеки случай комисията Конт бюджетен контрол не отговаря именно за въпросите свързани с млечните квоти и с млекопроизводството. Чисто сълскостопанските въпроси ще трябва да обсъждате с колегите от Комисията по селско селско стопанство. Но ние тук е, е, всъщност е, говорим за други аспекти, свързани с тази тема. А инак, що се отнася до селското стопанство, действително, можем да си пожелаем само много-много добро развитие и успех на този сектор. В Чехия 0,1% от е, е, бенефициерите получават 33% от средствата. Сметна палата казва в е, панорамния анализ 2%, не, извинете, не 0,1, 2% пък за Европа получава 33% от средствата. Е, да, ние Имахме възможност при е, така, реформата на общата сълскостопанска политика е, да е, направим нещо по отношение на таваните, е, именно във връзка с плащанията в е, е областта на селското стопанство, но е, зелените, левицата предлагаха нещо, а вие не се съгласихте. Докладчикът накрая. Госпожо председател, да, наистина. А, всички а, наистина имахме големи проблеми в най-бедните райони в Европа и нима е логично да изразходваме средствата в толкова много стопанства. Те добре изразходвани ли са? Нека да кажа следното. С тези пари ние поддържаме тези крави, така да се каже. И това е нещо полезно. Мисля, че тези пари са изразходвани много добре, защото Та ние запазваме райони, цели райони живи. Запазваме кравите там живи. И просто не можем да измерим загубата, която бихме имали, ако а, прекратим тези помощи. Именно така целите на Комисията по бюджетен контрол и на Комисията по селско стопанство е, съвпадат. Считам, че има връзка. Гарантирам ви, че тази връзка съществува. Ja, genau. Da fällt mir wieder der alte Satz von Mao Да, отново се сещам се за някои цитати от Мао, свързани с селското стопанство и колко е важно той и за козите, и за <laughs> строежите, и строителни материали и така нататък. А, ужасна работа. Но, а, както и да е, наистина, а, значението на селското стопанство е безспорно а, за всички нас. А, благодаря на всички. Е, мога само да ви съобща, че утре в 9 часа отново ще се видим тук. Продължаваме среща с госпожа Георгиева. Надявам се,